И така, уважаеми госпожи и господа, в момента преброявам само петима колеги, но като виждам, че е 3.15, ми се ще е да започваме. Така и така в началото трябва да направя някои съобщения съгласно дневния ред, но ето, че ми дават нова бележка. И така, точка първа самия дневен ред и неговото приемане. Тук има редица поправки. Първо, госпожа Кастекс не може да присъства, защото е загазила някъде по летищата. Затова госпожа Кастекс, т.е. точка 5, подготовка за изцяло е, свързан аудиовизуален свят, отива утре като точка 9. Това е първата бележка по дневния ред. След това гласуването по госпожа Викстрем ще се отложи, точка 14. Също се отнася и за точка 15 и точка 18 за госпожа Кастекс. Отлагаме тези три точки. Утре по време на гласуването, ще, преди гласуването ще разгледаме друга точка. Това е точка 33, която влиза след точка 21 става дума за правното основание и така нататък за дружествата, които използват тези права. Това са промените по дневния ред. Искам да попитам, имате ли възражения? Очевидно не, така че дневния ред се приема. Е, след това имаме редица съобщения на председателя, които трябва да направя. Първо семинар по правно обучение на 28 ноември ще се осъществи с парламентарната комисия Либарти сутринта в 9.30 и сме поканили представителя на парламентарната комисия Либе, е, за да говорим за субсидиарността по повод по повод европейския адвокат. Така, това са моите съобщения, с което преминаваме към точка трета от дневния ред. Одобрение на протоколи. Протокола от 4 и 5 ноември 2013 година. Ако не представите възражения до края на заседанието, протокола ще се смята приета. Така, точка четвърта. Общо европейско търговско право. Тук ще имаме представители на литовското председателство, които ще информират за работата в работните групи, а също и Европейската комисия. Но първо колегата Берлингуер, който е съдокладчик, имате ли да допълните? Не, значи направо даваме думата на литовското председателство, за да чуем как върви работата в съвета, за да си направим и нашите планове за нашата собствена работа. Uh, благодаря много, господин председател. Здравейте всички. Преди всичко, благодаря за поканата, отправена към председателството на това заседание. Благодарим, че имаме възможност накратко да ви информираме за състоянието и хода на дебатите в съвета. Позволете първо да припомня, че министра на правосъдието на Литва информира вашата комисия през юли тази година, че предложението за общо европейско търговско право ще бъде наш приоритет като председателство. Председателството работи в рамките на мандата, от даден от съвета през юни 2012 година, основно с акцент върху приложението към а, предложението. Като проведохме активни дискусии на ниво работна група, ние приключихме разглеждането на глави 11, 12, 13 и 14 и частично на част 4 от а, приложението, възможности за възражение и обжалване. Заслужава си да подчертаем, че разглеждането протече много а, подробно и много изчерпателно, а това иска време. Това означава също така, че може да се очаква, че приключването на разглеждането на приложението ще иска още време по при, причини вече представени, председат, държавите членки все още не са готови да заемат своя позиция и да проведат политически дебат по същество. Затова председателството смята през декември на съвета по ПВР да информира устно министрите относно хода на дискусиите на ниво работна група. И разбира се, бих искал да ви уверя, че ние с голям интерес проследихме дебата в Европейския парламент и ще продължим да следим отблизо вашата активна дейност по това досие. Това е в кратце от председателството, така че приключвам с благодарност за вниманието, с което ме изслушахте. Председателят, благодаря. Дали комисията ще каже нещо, госпожа Мишу? You, Благодаря, господин председател. Здравейте, госпожи и господа. Комисията би искала да изрази своето, своята благодарност към парламентарната комисия Юри и е, литовското, на литовското председателство за сериозния напредък, отбелязан през тези месеци. Също така е, приветстваме е, до работата по докладването на този комитет, защото доклада постига баланс между интереса на бизнеса и висока високо ниво на защита на потребителите. Това е отчетено в доклада. Ние като комисия сме убедени, че трябва да, пред... да се възползваме от тези преимущества и да ги предоставим скоро на европейските граждани. Смятаме, че това е една от ключовете инициативи, по които се работи в момента. Важна за економиката ни. И разбира се, ние сме готови активно да подпомагаме настоящето и бъдещите председателства и държавите членки с цел да се постигнат тези резултати. Благодаря много. Председателят, благодаря. Колега Берлингуер, виждам, че искате думата. Както вече бе отбелязано от изказалите се, тази тема е много широко обсъждана през последните години Имаше редица изслушвания, редица семинари и работни обсъждания, които ни дадоха възможност да изслушаме различни мнения и становища. Е, компетентни мнения на научната общност, на представителите на културните среди и на юристите бяха изтикнати редица положителни и отрицателни аспекти на предложението на комисията. Чуха се и различни гласове на заинтересованите и потърпевшите лица и организации, както и мнения от различни държави. Аз трябва също така да кажа, че в хода на тези дискусии ние успяхме да изготвим е, единен логичен доклад. Като казвам ние, има предвид колегата Клаус Лейне и себе си самия, е, да постигнем едно сближаване, върху за което се съгласихме и е, да е, постигнем единодушно мнение между политическите сили, представени в нашата комисия. Имаше редица предложения за изменения и е, в хода на работата успяхме да включим в тези изменения на колегите редица въпроси, които бяха поставени. Те намериха и отражение в окончателния вариант на доклада, изготвен от колегата и от мен Тоест, изменения и имам предвид е, изменения и компромисни предложения. В хода на продължителното и задълбочено проучване бих казал, че голяма част от поставените въпроси, свързани с отстраняване на първоначални слабости на предложението, бяха включени в доклада. Несъмнено, резултатът е удовлетворителен. Искам да подчертая още два аспекта. Те са нашата база, на която стъпваме днес, представяйки ви доклад, който можем спокойно да наречем доклад на целия парламент. Казах, две неща искам да споделя с вас. Първо, включването на много изисквания за защита на потребителите. В първоначалното предложение за общото европейско търговско право, стигайки, но, тръгвайки от началото и стигайки до днешната редакция на доклада, имаме всички основания да кажем, че защитата на потребителите претърпя много положителни промени и сега е наистина на добро ниво. Неодавна стана факт и е една нова директива за защита на потребителите, не за търговско право. Тя засяга различни теми и аспекта на облигационното право, въпроси свързани с сключване на договори и ам, те бяха променени в хода на изготвянето на окончателния доклад. Бяха включени важни социални аспекти. Второ, Искахме да ограничим приложното поле за във връзка с договорите онлайн или дистанционно сключените договори без да включваме физически сключените на място договори. За нас случая беше важно това предложение за регламент – да придобие експериментален характер. Не само за нещо, което аз смятам за много важно в европейското търговско право, а именно е, инструмента опции, т.е. възможността за включване на опции при избор на инструмент на правния акт. това се допуска на цялата територия на Европейския съюз е, и нещата се решават по силата на еднакви правни разпоредби. Но ние говорим за експерименти, защото от години сме свидетели на това какво става с включването на договори. И е, бихме искали да станем първо свидетели на увеличени е, продажби извън територията на Европейския съюз, т.е. до една форма на насърчаване на единия европейски пазар. В този смисъл доклад, е, докладът и предложението наистина са в полза на потребителите. Те имат по-голям избор, а това подпомага нашата економика и е, може да допринесе за економически растеж в Европейския съюз. Съветът доста ясно заяви, че държавите членки все още не са в състояние да продължат работата по това досие. Говоря, разбира се, и като докладчик. Приемаме това за сведение, че съвета все още има известни трудности за преодоляване. Разбираме също, че на заседанието на съвета по ПВР през декември ще се предостави допълнителна информация. Не знаем обаче дали този съвет ще излезе с категорично виждане относно позицията на съвета. Очевидно съвета се затруднява да постигне единна позиция. А, ние, разбира се, трябва да внесем това предложение в пленарна зала. Това е наше задължение. Мисля, че е важно това да стане факт. Нашият парламент ще изпълни изцяло задачата си до месец май. До тогава имаме ограничен брой пленарни заседания на разположение, защото в крайна сметка говорим за началото на следващата година трябва да изчакаме съвета по, заседанието на съвета по ПВР през декември, така че ни остават е, месеците януари, февруари, март. Е, и тогава работата свършена от нас през всички тези месеци и години, трябва да намерят отражение в доклада, така че той да влезе в пленарна зала през един от първите месеци на годината. И тогава ще видим, ще се стигне ли до решение Имаме 19 гласа за и 2 против до сега. Бих се радвал, ако постигнем подобно мнозинство и в пленарната зала. Това ще ни помогне през този мандат да постигнем общо европейско търговско право до, до степен, че да дадем, да гарантираме добър старт, старт на следващия мандат би било безотговорно, ако не предложим нищо на е, следващия Европейски парламент. Така че, независимо от преценката, която трябва да изготвим заедно с съвета, е, както и предвид казаното от госпожа Мишо, ние трябва да влезем в пленарна зала. Е, благодаря. Аз като съдокладчик ще бъда кратък, ще се съглася с колегата Берлингуер. Но е, като начало искам да кажа добри думи. Това е приоритет за литовското председателство и съвета явно работи много сериозно по приложението. Това е един добър знак. Очевидно съвета работи сериозно по този проект за законодателен акт. Ако не искаха, нямаше да се занимават подробно с предложенията. Миналият петък имах възможност да говоря с бъдещия председател на работната група от гръцкото председателство и той ме увери, че ще продължат да работят все така активно. Навлизайки в детайли, разбира се, трябва повече време. Така че, имайки предвид това, аз вече не смятам, че през този мандат имаме шанс в тристранен диалог да постигнем съгласие на първо четене с съвета. Не ми се вижда вероятно. Но, както каза колегата Берлингуер, нека запазим съгласието постигнато в вътрешен кръг за следващия мандат. Така че явно ще трябва да изчакаме съвета по ПВР и след това да видим как пък политическите групи ще обсъдят въпросите, но във всички случаи в този мандат, по-добре по-рано отколкото по-късно, в началото на следващата година, смятам да постигнем първо четене в пленарна зала, което да гарантираме този период. Така, мисля, госпожа Тайн поиска думата. Аз искам от името на групата на либералите да се присъединя към казаното от двамата докладчици. Господин Берлингуер вече каза подробности за защитата на потребителите. Аз съм съгласна с всички постигнати подобрения на съществуващата ситуация на потребителите и мисля, че би трябвало да се опитаме възможно най-кратък срок да гласуваме този доклад, защото всяко отлагане ще осложни работата ни и мисля, че януари и февруари биха били чудесни месеци за гласуване смятам, че и съветът няма да се справи с останалата работа по приложенията. Мисля, че до април или май също няма да има много възможности този толкова важен законодателен акт да бъде обсъден в пленарна зала. Благодаря, казва председателят. Иска ли председателството да каже още нещо? Не. Комисията също няма изказване. Всички са доволни и знаем как ще продължаваме по-нататък. Сега преминаваме към точка 6 от дневния ред Единият европейски пазар на електронни съобщителни услуги госпожа Гало. Моля, имате думата. Yeah. Е? Euh, Благодаря, господин председател. За да обърна внимание на основните моменти, трябва да кажа, че комисията ИТРЕ, която всъщност е водеща, ни налага един изключително напрегнат график, защото през февруари се предвижда да се гласува. И по тази причина, след като се консултирах с секретарията, аз нямам избор, освен да ви предложа следният график. Значи, представяне на проекто текста 16 или 17 декември, срок за подаване на измененията 18 декември и гласуваме през януари. Напълно съм наясна, че е изключително кратък срока, за това ще изготвя и на направо на английски. Ще го предам много бързо на докладчиците в сянка. Ще сложа акцент върху основните моменти за нашата комисия и накрая, ако докладчиците в Сянка се съгласят, ще организираме една техническа среща с комисията, както сме го правили, така се печели много време, за да можем да поставим в този момент всички въпроси, които имаме и директно да получим отговори от комисията. Ето, това е. Благодаря за вниманието. Благодаря край на мандата не е и възможно друго, освен да подхождаме по-бързо, отколкото до сега. Има ли желащи да се изкажат? Това е съдбата ни в края на един мандат. Винаги бързаме. Благодаря на госпожа Гало и сега трябва да прекъснем заседанието си до 16 часа. Надявам се всички да се върнат на време тук за посещението на комисар Мишел Бърние. Той иска да води диалог с нас в рамките на нашите структурирани срещи между парламента и комисията. meine sehr verehrten... Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, нека да продължим с нашето заседание. Да поздравим с добре дошъл комисар Мишел Бърние, който успя да достигне до нас в трудното движение в Брюксел. Днес ще става дума за междуинституционалното споразумение между парламента и комисията и свързани с това структуриран диалог. Първо ще дадем думата на господин Бърние, след което ще има един кръг от въпроси и коментари. Ще се занимаем с онова, което вече сме свършили от една страна, но от друга страна и с нашите бъдещи приоритети до края на мандата ни. Сега дам думата на мистера Бърние. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички присъстващи в залата. Сега ще дадем известна равносметка на вече почти 4 годишната ни обща работа. Тези 6 месеца, които ни остават, трябва да си останат и едни месеци на полезна работа, за да си доведем нещата до край. Да оценим определени политики, да се гласуват определени текстове, които все още се дискутират. Ще обсъдя два аспекта на нашата дейност, свързани с конкурентно способността и е, растежа, за който се стремим да възобновим. Става дума за културната индустрия. Там е, съществува и голямото предизвикателство на защитата на интелектуалната собственост. Първата основна задача, която трябва да решим, е именно интелектуалната собственост, като се има предвид, че ние работим в един е, общ вътрешен пазар в е, ерата на интернета. И е, трябва да отчитаме тези аспекти, за ако искаме да останем конкурентоспособни спрямо е, Китай, е, Штатите, Индия, Бразилия и ако искаме да създаваме растеж. Какви са предизвикателствата пред бизнеса? От една страна ние работиме по климатичните промени, демографските проблеми, но е необходимо да работим и за защита на интелектуалната собственост, за да може съответните творци и иноватори да получават и съответните възнаграждения. Е, тоест, ние трябва да създадем един е, положителен е, цикъл на създаване на растеж и, интелектуал, и, и творби, интелектуални творби, да защитаваме по един модерен начин интелектуалната собственост. И с, от самото създаване на определена творба, тя трябва да може да бъде защитена до от момента на създаването до на момента на изваждането и на вътрешния и международния пазар. Политиките, като ние разработваме, се използват добре, според мен, в този смисъл. Економич... Голяма част от економическата дейност в Европейския съюз се е генерира от интензивни индустрии, но също така създава интелектуална собственост. Има няколко аспекта, по които трябва да работим още. Първо, авторското право. Авторското право е един инструмент, който може да ни даде много. Може да създаде работни места, економически растеж, създаване на творче, на творби, е, творческо разнообразие, на по-голяма, по, да упрости живота на творците. И всичко това в един свят без граници, света на интернет. И затова и дебатите понякога са много ожесточени по тази тема. Ние би следвало да подходим обаче без да проявяваме страсти – ние сме тези, които вземат политически решения и когато става дума за авторски права, има четири основни аспекта. Първо, творците трябва да имат достъп до публиката и до по-големи пазари. Второ, на всички европейци трябва да дадем възможността да имат достъп до информация и културните медии и то трансгранично. Става дума и за възможностите на достъп до такива творби на незрящите. Също да се разработват и нови технологии за извличане на данни. Има много интересни изследвания в този смисъл за това какво очакват от нас гражданите. Трето, трябва да се създадат добри условия за разработване на нови услуги по интернет. И четвърто, трябва да изясним правата и задълженията на творците, на авторите. Това не трябва да е една неясна, неизчистена материя. Трябва да има ясни правила, които да се спазват и да е ясно какво полза носят тези права. Та това са четири цели, които трябва да бъдат изпълнявани едновременно и то е, достатъчно прагматично. От една страна трябва да работим с всички заинтересовани страни, за да получим едни е, лесни практически решения за авторските права на вътрешния пазар и след това да разгледаме какво е съответното законодателство. Е, първият етап беше така наречения лиценз за Европа, знаете, след няколко месеца работа поехме 10 конкретни ангажимента. Сега наблюдаваме как те се изпълняват на практика. А що се отнася до огледа на законодателството, през пролета на 2014 година ще подадем нови законодателни предложения за авторското право по-модерни за да можем ясно да огледаме и законодателството, с което разполагаме, и да можем съответно да взимаме необходимите решения. В близко бъдеще ще започнем една публична консултация по всички основни въпроси на оценката. Ще се оцени мащаба, също териториалния аспект на интернет, е, евентуалните изключения, фрагментирания вътрешен пазар, е, нарушенията на авторските права. Е, това са теми, които трябва да бъдат подложени на една много точна и ясна оценка, която да ни даде възможност да решим как най-интелигентно да действаме от тук нататък. След това в бъдеще ще търсиме и е, решения, включително и на е, страните на Г-20 е, с така наречените творби сираци, т.е. където не е ясно авторското право. И също ще работиме по въпроса за творбите за незрящите. Има много, много още съпротива от страна на някои страни членки за действия в това отношение, но все пак ние очакваме те да подпишат споразумението от Маракеш, но за да се случи това имаме нужда и от вашата подкрепа и вашата бдителност да отпражните и малко натиск върху столиците да подпишат това споразумение. В такъв смисъл искам да благодаря и на Мариел Гало, и на колегите за изключително важната работа, която свършиха по директивата. Благодаря и на Комисията по юридически въпроси. Освен авторските права, има и други неща, които са приоритет за нас ние оставаме е, мобилизирани по реформата за търговските марки и пантентите. Тук е, също е много важно да се използва максимално е, ефективно инструментите, които ние имаме. През март предложихме едно модернизиране на системата, за да направим по-лесна и по-ефективна за предприятията, особено за малките. Такива, защото те разчитат много на марките, 20% от работните места в Европа се създават в този отрасъл. Благодарим и на комисар Вик, на колегата Викстром, която се занима с толкова важния въпрос, макар че остават известни разминавания по е, някои схващания за агенциите, за общия подход и така нататък, за европейски то ниво и националното ниво в това отношение. Но а, е, смятам, че в това отношение има а, е, във всички случаи възможност да се постигне съгласие на първо четене. И а, смятам, че ще предам и това послание на съвета за конкурентна способност, който ще се проведе наскоро и е, за европейския патент. Е, надявам се да се приключи е, с работата по тази тема в рамките на този мандат. Не е лесна. Надяваме се, че от началото на 2015 ще можем да получим вече съответните текстове. Бихме искали да сме работили по-бързо, но колкото е възможно го правим. След е, много дълги години на е, дискусии с е, колеги от вашия парламент, вече сме на финалната отсечка. Надявам се, че също ще се приеме текста за ратификация за европейския патент. Аз призовах всички министри да не се губи първоначалния устрем – и се надявам, че ще успеем да постигнем целите на съвета по конкурентна способност. За защитата на интелектуалната собственост за всички отрасли, защото става дума тук за защита и на продукция, и за защита на стоки, които не са хранителни стоки, да речем които са защитени от международни споразумения. В такъв смисъл по тази тема ще започнем една консултация с публиката, ще отворим една, началото на една зелена книга, за да създадеме защита на тези традиционни стоки, които не са хранителни стоки традиционни, но си носят своята европейско естество. Още една тема, която се разглежда в Европейската комисия е защитата на търговската тайна. Знаете, че е, това означава защита на иновациите, за да може да се борим с е, кражбите на стратегически достижения на нашата индустрия. Знаете, че подобни кражби стават все по-чести и е, рамката, създаваща защита на подобна собственост, трябва да бъде усилена, защото тя защитава и научните изследвания на фирмите и създава и по-добра възможност за функциониране на вътрешния пазар. Комисията в близките дни ще представи своето предложение. Няколко думи, господин председател, за втория аспект, по който ние работим – който се занимавате и вие, а именно юридическата ангажираност на предприятията в по-дългосрочен план. Ние направихме едно предложение в връзка с отчетността и прозрачността, т.е. ревизирания текст на директивата за прозрачност. Тя ще влезе в сила утре. Там отпада задължението да се публикува тримесечна информация за търгуваните на борсата предприятия и е, се очаква много по-голяма ангажираност от съответните е, бизнес предприятия. Е, също поставяме въпроса за по-голямата отговорност на големите предприятия относно прозрачността и е, защитата на околната среда и социалната отговорност. Предвижда се да се поемат от останалите и най-добрите практики, които съществуват в някои страни, така че да се използват максимално резервите на предприятията и на страните членки, за да се постигне конкретни резултати. Особено важно за мен е, е фискалната прозрачност. На 22 май се проведе съвет, който се занима с тези теми и се прие задължението големите предприятия да оповестяват информация за това къде работят и какво. Във всички случаи това ще е полезно и за самите предприятия. Ние подкрепяме настояването за фискална прозрачност, да има такава за всяка страна, така както в момента се иска това за всяка банка. Да има такава прозрачност и за много големите компании. Между другото, ще се възползвам да кажа още няколко думи за това какво ме безпокои и какво гледам да бъда особено внимателно. Внимат, става дума за големи компании, които се които работят в областта на добивната промишленост и горското дело. Там е необходимо да бъде проявена особена бдителност, защото има много е, лобисти, които настояват да се отвори отново е, разговора и да се преразглежда директивата за прозрачността, което си представлява една крачка назад в края на кращата. Има много такива предприятия, които работят, например, извън Европа, в Африка и им е удобно да няма прозрачност, но ние абсолютно настояваме да си останат тези изисквания. После е, реформата на е, компаниите за правата им при управление, социално управление. Тук е, предвиждаме преразглеждане на директивата за правата на акционерите, надзор – съответен контрол върху заплащането на изпълнителите директори и е, на външните съветници. Та, това преразглеждане ще бъде съпроведено с публикуване на препоръки за управление на предприятията за подобряване на качеството, особено качеството на подадената информация и съответните обяснения и създаването на своего рода морален кодекс на всяка компания. Ние ще допълним тази дейност с текст за едноличните предприятия, за да може да се реши въпроса с седалищата и е, единния статут. Смятам, че това ще е от полза на малките и средни предприятия, най-вече, които са гръбнака на нашата економика. През началото на 2014 година се предвижда да направим това. Третата тема е, е статута на европейските фундации. Е, на 8 ноември на Корепер е, бе настоя... имаше настояване да се извади е, аспекта от фискалната разпоредба в моето предложение. Съжалявам, че това се наложи да се случи, но се надявам и ви благодаря за вашата работа. Ще надявам, че предложението ще бъде достатъчно бързо прието. Благодаря за вашата подкрепа и, бъдещ, и в бъдеще. Благодаря и на госпожа Регнер и на вашата комисия за подкрепата на тази тема. И накрая, одита. Знам, че това е тема, която много ви интересува. Тя интересува много и външните наблюдатели по време на литовското председателство се постигна една добра основа за дискусии. Вие също свършихте работа и смятам, че се постигна една доста балансиран но съгласие и ще се постигне окончателно съгласие между двете органа на законодателство. Затова и благодаря на докладчика, докладчиците в сянка. по време на последния триалог миналата седмица постигнахме добър напредък. Така че ето виждате, това са нещата, които работи комисията в сътрудничество с парламента. Ние работим много конструктивно с вас и работим за гражданите, за създаване на работни места. Надяваме се, че и в близките месеци ще продължим да работим. Така, на ваше разположение съм, за да продължим и разбира се, дебата ще си продължи. Ние винаги ще обсъждаме с вас, винаги ще можем да подготвяме и нови теми за обсъждане, защото и в бъдеще институциите ще си сътрудничат по същия начин. Благодаря. Благодаря, комисар Бърние, за вашето много подробно изложение и за общия поглед, който ни дадохте за минали, настоящи и бъдещи а, проекти. И сега давам думата на колегите, госпожа Викстръм. Заповядайте. Tack så mycket. Och eftersom jag Det är nämligen så att... att... J'ai deux collaborateurs qui peuvent comprendre. Hein. Exactement. Un norvégien et une suédoise. Hein. Разбирам норвежки и шведски. Collaboration va fonctionner. Това означава, че ние бихме се разбирали, дори да не беше така. Продължавам на шведски. Европейският парламент, разбира се, много се радва, че комисарът е толкова ангажиран по въпроси, които са от голяма важност и за нашите граждани. Много въпроси, свързани с патента, очакват решение и се надяваме съответните регламенти да влязат в сила следващата година, още преди изборите за Европейски парламент. Благодаря на господин комисаря също така за неговата работа за една модернизирана система регулираща европейската марка. Ако само парламента и комисията трябваше да решават, отдавна щеше да бъде постигнато решение, но сега и съветът се намира за, на добър път. Надяваме се, че този процес ще приключи в кратки срокове. Очакваме също така информация от Европейската служба за хармонизиране на вътрешния пазар за нагласите на европейските граждани, свързани с интелектуалната собственост. Смятам, че европейските граждани подкрепят нашите законодателни проекти, представите ни във връзка с защитата на интелектуалната собственост. Смятам, че трябва да подходим радикално към този въпрос и трябва да подходим строго и към въпроса за ползването за лични цели на съдържание от интернет. Мисля, че ще разберем от това изследване мнението на гражданите във връзка с развитието на техниката и използването на техническите възможности. А по въпроса за таксите за лично ползване на дигитално съдържание, смятам, че този въпрос е приключен. Имаме юридически инструменти, които стигат доста по-далеч и трябва да използваме тях. Не бива да гледаме назад. Трябва да предлагаме мерки, които са обърнати към бъдещето. Смятам, че е важно гражданите да могат да правят копия за лично ползване, например, на компактни дискове. Разбира се, че не става въпрос те да бъдат разпространявани в широк кръг, но в по-тесен кръг, ако някой е закупил компактен диск, би трябвало той да може да бъде копиран за лично ползване в работата си или докато пътува. И можем да си представим, че това може да струва някаква малко допълнителна сума. Знаем, че държавите членки са на различно мнение по тези въпроси и бихме се радвали, ако комисията направи някои новаторски предложения по тези въпроси, за да можем да подходим ефективно по този начин ще постигнем и повече съгласие и подкрепа от страна на потребителите за опазване на интелектуалната собственост. Започнахме мандата си, когато имаше съвсем различни настроения и малцина смятаха, че трябва да се защитават и да се работи за защита на интелектуалната собственост. Сега ситуацията е по-различна и поне по отношение на а, заплащането на а, такси за лично ползване на дигитално съдържание, смятам, че трябва а, да се а, обърнем към а, реалността. А, искам също така да попитам а, какво имате предвид. А, благодаря, казва председател колегата Енстръм. Благодаря. Не знаех, че обичате да слушате скандинавски езици. Ако това е така, и аз ще говоря на шведски днес. Jag är inte alls säker på att vi har exakt samma uppfattning om, om alla immaterialrättsliga... Не мисля, че сме на едно мнение във връзка с а, интелектуалната собственост и авторските права. А, ще се спра накратко на този въпрос. А, по въпроса с патентите има една грешка от а, страна на комисаря в а, рамките на неговото представене и това може да се намери в един проспект, представящ единия патент обръщам внимание, че нямаме закон за този единен патент, а имаме закон за патент с единно влияние, въздействие. А, това все пак не представлява цяла система, която действа на европейско ниво. политическата система не непременно се припокрива с правната система и не трябва да ги смесваме. Тоест нямаме европейска конструкция в правен смисъл. По въпроса за марките съм съгласен с колегата Викстрем. Смятам, че сме на добър път да постигнем ефективно решение когато става въпрос за разширяване на обхвата на защитата на интернетната собственост, мисля, че това ще бъде проблематично, но трябва да се постараем да постигнем едно по-широко решение и смятам, че ще постигнем добър пакет от решение. Всички тези въпроси все повече се разрастват И когато говорим за разширяване на интелектуалната собственост и предвиждаме още повече законодателни актове, които въжат и за предприятия, аз съм скептичен, защото ако сме научили нещо от международната економическа криза, то е, че економиката само се облагодетелства от свободното движение на идеи и техния обмен можем да се върнем назад във времето, чак до Силиконовата долина и а, смятам, че динамиката е важна и че тя липсва все още в Европа. А, европейската економика а, по отношение на своята динамика по-скоро се е развивала незадоволително през последните 20 години и не бива да поставяме повече препятствия, да предлагаме все повече закони с ограничаващо действие, не смятам, че това ще се отрази добре на економиката или пък на европейската економическа конюнктура. По отношение на копията за лично ползване, също съм съгласна с госпожа Викстрюм, този въпрос е от 70-те години, тогава когато използвахме касетки в касетофони. Ако сега се санкционира използването на всякакви видове нови носители. Не смятам, че това е правилният знак и за развитието на технологиите на бъдеще. И накрая е, за защита на авторските права и копирайт Смятам, че на младежите им е абсолютно все едно какви закони се приемат. Смятам, че в последните 20 години има прекалено много закони. Започнахме а, с а, регулиране на интелектуалната собственост за предприятия, които имаха достатъчно средства за да наемат юристи. Не смятам, че е правилно да се опитваме да контролираме поведението на тинейджър, в, като се движи в интернет пространството. Ще чуем резултатите от представенето, проучването на службата за хармонизиране на вътрешния пазар и на въпроса дали знаят какво означава а, авторско право и защита на интелектуалната собственост. Много хора твърдят, че знаят, но всъщност после, последствие се оказва, че тълкованието им не е съвсем точно. Нормалните граждани не познават а, отвътре интелектуалното, а, интелектуалната собственост и не знаят какво това означава за тях. Радвам се, че комисията ще представи предложение, а, което предвижда основно преработване на законодателството, връзка с интелектуалната собственост, връзка с колективното управление на авторски права. Надявам се всичко това да донесе полза. Смятам обаче, че имаме нужда от повече, имаме нужда от тясно европейско авторско право и трябва да премахнем разпокъсаността в различните държави. Това законодателство обаче е, трябва да бъде разумно и да не се поставят неразумни изисквания към поведението на отделните граждани и потребители. Е, смятам, че комисията ще се справи добре с е, изискванията. Благодаря, госпожа Лихтенберг. Има думата. Благодаря. Благодаря, господин еврокомисар, за вашия доклад. Като начало общи въпроси и после конкретните ми въпроси. Относно авторското право, струва ми се наистина е добре да се проведе обща реформа и то на основния фундаменталния закон, защото ако продължаваме е, да е, кърпим и да обновяваме основни части без основната сграда да бъде основно санирана, ще се изправим пред проблем, защото а, е, грешките ще се мултиплицират и ще трябва да се връщаме към основните въпроси. И тук възниква основния въпрос също и във връзка с, с различните дружества, които използват и прилагат правата. Как ще успее в Европа от една страна да помогнем за утвърждаване на едно истинско европейско ниво и едновременно с това да не създадем едни гиганти, които е, в някакъв момент е, ще подценяват малцинствата и не, необичайните културни сегменти. Това е също много важна задача. Освен това, знаем, че тук вече няма граници и това е отрешаващо значение. Да постигнем този баланс, според мен е една от е, трудните ни задачи. Всъщност, е, това, което искам да кажа, е, не искайте от нас да правим първо допълващите закони и след това основния закон. Нека тръгнем отдолу нагоре и искам да кажа още нещо. В нашата дискусия, когато говорим за творците и начина на живот, да обърнем по-голямо внимание. Това е по-важно от копирайта, защото да не създадем е, законодателство, което е в ущърп на творците. Те са сред най-мобилните професионални групи. Те работят из цяла Европа, понякога извън Европа и се сблъскват с различни законодателства, когато става дума, например, за хонорарите им, за договори, за концерти и така нататък. Струва ми се във всички случаи тук трябва да поставим акцента една международна група от културни дейци, дейци вече работи по въпроса. Това е наистина изключително важен въпрос. А сега моя конкретен въпрос, който не ви е непознат. Знаменита прословития Твитър за слепи. А, с големи мъки, но най-сетне постигнахме в Маракеш а, разработка и развитие по този въпрос. Но ратификацията закъсва. Някои държави членки просто упорстват. Струва ми се, че един възможен път за решение е, че се нуждаем от ясен анализ на законодателната база, може би от правната служба на комисията, относно характера, същността на този договор. Договор ли е, смесено споразумение ли е, какво точно и какво означава това за процеса на ратификация. Ако получим такава, такава експертно мнение от правната служба на комисията по тази тема, ще можем при необходимост да лобираме и в нашите държави членки. Така, защото в крайна сметка срамота е. Имаме най-сетне договор, който дава на хората, които не могат да четат, които са незрящи, по-широк достъп до нашето културно насредство. И въпреки това някои държави членки е, привеждат половинчати аргументи, за да не ратифицират и ограничават възможностите на незрящите и хората с увредено зрение по този договор. И много ми се ще още в този мандат този парламент поне да вземе своето решение и това струва ми се ще е важна стъпка за някои от държавите членки. Но днес на заседанието на координаторите говорихме за, предстои да говорим за правата на хората с увреждания. Налага се да говорим за това. Ние живеем в информационно общество, в културно пространство с особено значение. И ако е, европейците, които имат затруднения да четат или са незрящи, имат никаква или ограничена възможност за достъп до тази информация, мисля, че това е един е, скръбен знак е, за дребни групи е, в някои държави членки, които упражняват е, свои, своята власт за сметка на хора, чието живот така и така не е никак лесен защото те си играят някакви политически игрички е, за сметка на хората. Никой нищо няма да загуби, ако тези хора с проблеми получат този достъп. Държа да го подчертая. Така че мисля, че едно ясно становище на правната служба, е, кое, който да очертае ясно политическото значение на подобен въпрос е много важно, защото имаме, можехме да постигнем положителен резултат, но само заради такива дреболи не направихме нито крачка по пътя напред. Това е наистина жалко. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин еврокомисар, за вашето изложение. Благодаря за свършената работа. Аз съм убедена, че авторските права никога няма да възпрепятстват раз, растежа, но предлага разработването на нови услуги, за които ние е, го научаваме от тези текстовете, те ще подпомогнат растежа. Например, онлайн услугите. Знае, че държавите членки се нуждаят от фискални ресурси, Зная, че отговора на въпроса, който ще ви задам, не е само във ваша власт и все пак припомням, е, че поставих един първи е, устен въпрос неодавна за ограниченията и дискриминацията относно е, предлагано телевизионно съдържание. Ние днес развиваме онлайн услугите, е, например, благодарение на съответни е, законодателни актове. Вие говорите за достъп до всички. Предложенията трябва да са атрактивни, да не са много скъпи и, и Искам просто да чуя какво е вашето усещане, защото аз ще поставя отново въпроса на Дорис Пак, председател на Комисията по култура защото ние ще продължим да наказваме предоставянето на културно съдържание онлайн или под формата на книги. Кажете ми, моля, на къде духа вятърът и какво можем да очакваме? Има ли светлинка в тунела? Благодаря, Анли Мекар. Благодаря преди всичко, благодаря на господин Барние за неизменната отдаденост, с което отстоява тези цели. Наистина сте постигнали много по отношение на добивната промишленост, на горската промишленост в Европа. Трябва да се гордеем за това, че имаме общи стандарти, защото когато видяхме предаването на превръчването на наградата Сахаров и, и видяхме какво каза Мартин Шулц и то беше това, което е важно за всички държави в интерес на всички хора, както на носителката в Бирма. Това е много важно, но нека се върнем на интелектуалната собственост, но как това, което казаха колегите, защото мнозина, които работят по директивата Омнибус, не разбират а, интелектуалната собственост. И е, след като плащате на водопроводчика, не виждам защо да не плащаме адекватно на хората, които упражняват творчески процеси. Тоест, ние можем да направим всичко това чрез а, защита на търговските марки. Трябва да помислим а, как ще прилагаме авторското право, защото не става дума само за съответния бизнес, но затрудненията, които срещам с колегите, те очакват, че съответните бизнеси трябва да се променят некъде, трябва да, да се променят потребителите, но така или иначе всеки трябва да работи, ръководейки се от здравия разум, за да можем да се изправим пред предизвикателствата на сложния свят, в който живеем. Защото ако задигнете едно палто от магазина, ще ви накажат, защото има съответно защита регламента за физически стоки, стоки, не виждам защо това да не съществува в интернет. И моя въпрос към вас, господин комисар, как ще го приложите на практика за хората? Аз имам затруднение да го постигна в своето качество. Аз винаги казвам, че съм представител на хора, които много зависят от търговски, марски, от е, защитата на интелектуалната собственост и така нататък, ако щете и е, футболния тим, но всичко това е свързано с е, съответни защити. Но ако гледаме нещата по интернет и се радваме на атмосферата на едно спортно заседание, за състезание, не виждам защо да има различни правила. Но искам да кажа, че това, което казвате е много важно. Нуждаем се от европейски инструмент, е, защото ние научих в нашата, в мой избирателен район създадохме рафтинга. Е, това е в момента световно е, явление и аз трябва да кажа благодарение на Европейския съюз ние получихме сериозни инвестиции в един бизнес инкубатор. Е, получихме средства от Фонда за регионално развитие и това са европейски ползи. И всъщност има 72 държави с Норвегия и африкански държави, които като консорциум работят така че ние имаме възможност да разработваме наши изделия. Аз не мисля само за продажбата на интелектуална собственост, но искам по-скоро да попитам как да накараме хората да разберат, че нещата опират до заетост, до работни места там, където живеят. Благодаря. Давам думата на Луиджи Белингуер. Мисля, че е чудесно, че в рамките на този обмен на мнения между комисията и парламента ние се опитваме да обобщим нещата. Получихме от комисар Бърние един общ поглед върху всички събития от последните 4 години. ще се спра на отделни точки от неговия обзор. И също ще се опитам да обобщя нашата съвместна работа. Със сигурност имаше моменти, в които становищата на различните политически групи, особено по отношение на авторските права или по данъчното облагане на предприятия или въпроси свързани с патента бяха доста различни. Също така и по въпроса за аудита, особено преди началото на този мандат, или пък имаше различия също така по въпроса за териториалността. Имаше някои сблъсъци между политическите групи, но това е нормално за един демократичен процес. Сметам обаче, че след това ситуацията се промени и това беше свързано с фигурата на комисар Бърния и с неговата работа. Много противоречия избледняха и изчезнаха и се опитахме и постигнахме изближаване на позициите ни. Това не винаги беше лесно. Сигурен съм, че колегите знаят за кои теми говоря в последната фаза от нашата работа имаше една засилена тенденция на европейско ниво. По-скоро да се мисли за общи европейски интерес, а не за отделни а, интереси на държави членки. И в тази връзка стана все по-ясно, че трябва да се съсредоточим върху потребностите на гражданите и да се опитваме да защитим предимствата на европейското гражданство. Самият комисар Бърние на няколко пъти потвърди важността на процеса на модернизация и европеизирането на нашето общо законодателство. Тази модернизация предизвика и една малка революция а, в унисон с а, м, революционните промени в технологията от последните години на развитие. Имам предвид а, патента авторското право, тези понятия предстои да бъдат съвсем точно дефинирани в своя правен смисъл. Въпреки това успяхме да разработим решения, които позволяваха превъзмогването на някои остаряли структури, например разделението на отделни територии. И по този начин творчеството и областта на изкуството, например, се даваха продукти, които можеха да се ползват в една държава, не можеха да се ползват в друга. Но когато говорим за дигитално съдържание, то националните граници не съществуват в този вид и старата териториална концепция не беше приложима. По-нататъчното защитаване на тази концепция би била неподходяща и отживелица. Това въжи и за други теми, като, например, осиротялите произведения, и а, ще видим, че и тук а, нещата са се променили. Например, а, въпросът с а, достъпа на незрящи до м, цифрово съдържание и до документи и книги. Тези решения бяха блокирани за едно известно време, но от един момент нататък Успяхме да постигнем съгласие, преодоляхме трудностите при разработването на документите и, както госпожа Лихтенбергер каза, сега ни остана само да се погрижим за окончателното приемане и стъпване в сила на договорите. Припомням ви, че в нашата политическа група на социалистите и демократите много трудно достигахме до общо решение във връзка с патентите. Трудно се работеше, но днес имаме решение. Рафаеле и аз идваме от различни части на Италия. А Италия е от държавите създали трудности, защото италианският език не е включен а, при разработването на патентите. А, но смятам, че ние, работейки върху различни закони, не бива да изпускаме от очи а, ползата за гражданите. Всъщност работим за това. Би било чудесно да приключим настоящия мандат с конкретни резултати. Обзорът, даден ни от комисар Бърние, е впечатляващ и би трябвало да основаваме, да се мотивираме в работата си от него. Ако искаме да напреднем по въпроса за марките, както каза госпожа Лихтенбергер и госпожа Викстрюм, Същото въжи за въпросите а, с аудита. Трябва да разгледаме по-подробно по предложението на комисията, което а, стига доста далеч. Трябва да работим с решимост, за да можем да подобрим резултатите си до края на настоящия мандат. Благодаря, казва председателят господин Масет. Делимите темпо. pero yo no quisiera pasar la ocasión sin felicitar al señor Barnier y a... Съвсем накратко, не искам да изпускам възможността да кажа няколко думи на благодарност към комисар Бърние и към неговият екип за ентусиазмът и за доверието, с което винаги са работили и са се отнасяли към нас. Знаехме, че той ще използвам мандата си за много смислени и разумни усилия. Остават още няколко месеца до края на настоящия мандат, но смятаме, че действително той ще спази обещанието си и ще ще завърши работата по текущи досиета. Няколко думи за авторското право. Действително говорим от години за това. Сигурна съм, че се намираме на прав път би трябвало да подкрепим онова, което сме постигнали до този момент. По-настоящем ситуацията е такава, че се намираме в цифрова епоха и се намираме в ситуацията на Сизив. Борим се с камъка, който отново и отново пада надолу. Това въжи за авторските права. Изключително важен въпрос, по който господин Бърние го работи много упорито. Още един важен въпрос намирам в изказването на господин Бърние. Стана въпрос за копията за лично ползване – много е жалко, че испански творци страдат, защото не са добре заплатени техните усилия и техните продукти. Надявам се, че ще се направи нещо във връзка с копията за лично ползване. Вие казахте, господин Бърния, че няма да се изправите пред лобийските сдружения на дървообработващата и на добивната промишленост в по света и очертахте една доста по разумна, интелигентна картина. За да се борим с корупцията в политическите среди, имаме нужда от много повече прозрачност. И в този смисъл, онова, което каза господин Бърние, е много важно. А, именно да се борим за, за повече прозрачност и за правата на онези, които работят в тази област. комисията може да изиграе своята важна роля в тази а, посока. Не бих могъл да си представя, че Европейският съвет и комисията ще стигнат по-далеч, отколкото ние в парламента. За съжаление трябва да кажа, че фактите говорят за това. Наблюдаваме едно развитие, което се надявам да бъде отразено и в предстоящата зелена книга, Смятам обаче, че трябва да бъдем по-практични в действията си. А, нашите колеги от а, правната комисия трябва да работят по-тясно. Ние юристите твърдим, че е по-добре да се сключи едно лошо споразумение, отколкото да само да се държат речи. В този случай обаче това не въжи. Би било добре да има споразумение, но е важно то да бъде добре, за да може да има полза цялото нашето общество. Благодаря, казва председателят. Сега искам да дам думата на комисар Бърние, за да отговори на всички въпроси, които му зададохте. Е, мерси, президент. Благодаря, господин председател. Още веднъж благодарности за оценката и за насърченията, а и за напълно на моменти основателната критика за това, че искате комисията да отиде и по-далеч и по-задълбочено. Аз лично винаги заставам за това. Госпожа Викстром и господин Енгстром и други е, говориха за патента. Е, стигнахме вече на финалната права. Не сме приключили съвсем, но сте напълно прави. Е, действително сме постигнали напредък, но в края на кращата ние не създаваме една европейска система. Е, най-малкото, защото има доста голям брой страни членки, защото имаме международни споразумения, но е, в края на кращата постигнахме един компромис. И е, действително от 35 е, години толкова е, голям е проблема предприятията да, да си защитават постиженията на европейско ниво. И за да намалим разходите, за да намалим административното време, да дадем възможност да има защита на европейско ниво, ние за това работим. И ето, сега стигнахме до момента на ратифицирането. 13 държави членки остават да ратифицират, за да може текста да влезе в сила. Затова ви моля да ме помогнете в тези столици да постигнем с минимално забавяне съответното ратифициране и да можем да въведем европейският е, патент. Надявам се, че това може да стане дори преди средата на 2014, макар и да е трудно. Стана дума също за търговските марки. Поне двама души говориха за това. Двата органа са законодатели, работят със своя ритъм, естествено, в е, председателството. Аз разговарях и с е, председателството, бях и в Гърция. Дискутирахме също и с бъдещото председателство тази тема. Та, независимо от критиката на някои страни и членки, нашата отправна позиция е много ясна. националната марка, мисля, че тук има колеги, които могат да пояснят е, се управлява от националния орган, на европейските марки от институцията в Аликанте. Между другото, те вършат много е, впечатлителна работа. Ние сме ги посещавали. Та тези две системи се допълват и съществуват заедно. И ще продължат е, да съществуват по този начин. И е, действително този пакет трябва да бъде придвижен, защото според мен е много важен за, е, част, за копието за лични нужди. Действително, е, това е тема, която трябва да се разгледа в рамките на оценката на системата за авторски права. Е, както казахте, в светлината и на всичко, което свърши господин Виторино, за което му благодаря изключително много, както благодаря и за доклада на госпожа Кастекс, който е изключително важен и много полезен. Те внасят светлина и върху нашата работа. Няма да повтарям, но да, мога да кажа, на мен ми е ясно и като представител на Европейската комисия, че трябва да се е, разгледа тази тема, включително и темата за двойното плащане. Във всички случаи е много важно да се запази възможността творците да получават съответното заплащане. Това е момент, в който трябва да бъдем особено внимателни. Двата доклада на господин Виторина и на госпожа Кастекс е, ще поставят и темата и ще открият дебата в една по-обща рамка, свързана с нашата работа за правата на творците. Много ми беше интересно, господин Екстром, да чуя вашето изказване за това, че е, Европа има своите слабости. Аз а, е, посетих а, е, силиконовата, силиконовата долина в е, Штатите. И съм много впечатлен от всички неща, които се случват там. Но най-впечатлителното е колко мобилни са идеите там. И именно това е една от слабостите на Европа. Ние трябва да насърчаваме именно подобна а, мобилност, да има стратегия за индустриална а, конкурентност, да не оставяме нашите а, произведения да изчезват в Азия или в Штатите. Не става дума за протекционизъм, а напротив става дума за инвестиции в научни среди, университети, предприятия, научно-изследователски звена, да окоръжим тяхната мобилност. Много, много бях впечатлен, когато видях как се създават така технологични центрове. И смятам, че комисията, господин Барозо, насърчават тази идея, но трябва да се стигне много по-далеч в този смисъл. Така че тази тема също ще бъде засегната в дебата за авторските права. Ние а, изчетохме вашата книга, господин Екстром, а, за необходимостта от реформа на системата за авторски права. Много, много внимателно я разгледахме. Не сме съгласни с всичко. Знаете, че понякога мненията ни се разминават, но смятам, че правите една много добра оценка. Имате много добри идеи във вашата работа. И авторските права действително са една централна тема. И на базата на съвсем различни е, позиции ние можем все пак да постигнем нещо. Направихме го и с е, споразумението от Маракеш и с е, така наречените творби сираци без автори. Така че ние можем да следваме един общ път, защото авторските права е една тема, която слуга рода принадлежи на е продукт на европейската интелигентност, която съществува навсякъде. И е, много е важно, както и каза господа Жа Макарти, е, за работните места в е, нейния район. Тези неща имат економическо измерение и затова трябва много интелигентно да се защитава творчеството, защото то има отношение и към а, растежа и към конкуренцията. Та ние трябва да защитаваме своята европейска интелигентност. А, безспорно трябва да се стремим към модернизиране на системата на авто, авторски права господин Бегенгер, госпожа Гало и много други колеги говориха по темата за авторските права и потвърждавам, че ние в момента разглеждаме е, заедно с колегата Нели Крус и госпожа Василио съответното законодателство в областта на авторските права за да се възползваме от възможността да го пригодим към предизвикателствата на интернет, на нашите партньори от трети страни. Много, много сложни, сложна е материята и е, ви потвърждавам, че съвсем обективно и открито е, ще проведем е, консултация с обществеността в близките няколко седмици. Елин Маккартни препоръча да обърнем внимание на економиката, която стои зад авторските права. И смятам, че е, се разбира много добре, че в тази нова, в този нов свят има нови творци, млади, които е, трябва да получават съответното възнаграждение. Не могат е, да им се режат е, крилата тук така, но трябва също така младите хора да са наясно какво означава авторски права. Ние ще искаме всички тези теми да бъдат разгледани е, съвместно, включително и териториалния аспект, свързан с интернет. Къде има ограничения? Ограниченията идват от разпокъсаността на вътрешния пазар. Вече този въпрос се третира веднъж с ам, темата за колективно управление. Също темата за копията за лично ползване и включително, е, пак бях много заинтересован да чуя тук, е, защитата и уважението на е, така наречената култура в малък мащаб. Така че ние няма незабавно да създадем един огромен, се обхващащ европейски лиценз. Въпросът е да можем да защитим и по-малките и, и страни, и творци, защото в край на кращата те допринасят до, за богатството на европейската култура. В резултат от консултацията ще имаме необходимите резултати за вземане на решение. Също господин Берлингет говори за Маракеш, за приключването на първия етап. Сега трябва вече да подпишем споразумението. В момента, в който съвета даде своето съгласие, ще се пристъпи към ратификация. Има някои страни, които до известна степен се опъват, така да се каже, но става дума за проблеми с изключителната правомощие и така нататък, но аз работя в тясна връзка с правните служби на комисията. Ще им предам и вашите размисли по тази тема. Факт е, че е, е сложен въпроса и от тук проистича риска да се е, появят забавяния в целия процес. В един момент, е, разбира се, ще ви предоставя анализа на нашата правна служба. Също повдигнахте въпроса за дискриминацията. Тук работи моят колега Шемета дискриминация по отношение на заплащането на местно ниво. Разбира се, тук тези неща са свързани и с фискални режим. За въпросите за електронната книга също ще вземем решение на базата на консултации, които се провеждат в момента. На госпожа Макарти мога да кажа, че всички, всички трябва да се придържат към изискванията за прозрачност, е, към съответните предприятия от добивната и горската промишленост. В е, Франция се проведе една среща председателство на господин Ширак. И там се сложи акцент на е, възможността да се търси предотвратяване на конфликти. Примерно, един е, лекар, който работи в Конго, доктор Мукаве, той е създал и се е посветил изцяло върху грижата на, за жени жертви на изнасилване, като а, своего рода метод на водене на война. Изключително, изключително трагична съдба и този човек върши героични усилия. В Конго, например, изнасилването е просто своего рода боен прием – и в края на краищата е, е, е, компании, които действат там в добивната индустрия или в минната индустрия, всъщност създават условия, които водят до подобни местни конфликти, които водят в последствие до подобни насилие и жертви. Именно а, наши компании, които работят там, създават условия за подобни конфликти. И затова е много важно да предотвратяваме подобния дейност. Благодаря много на всички изказали се в този смисъл. По въпроса за одита също имаме нужда от вашата подкрепа. През следващите няколко седмици смятам, че ще можем да приключим на база за работата, свършена в съвета и вашата работа. Благодаря много е, за вашата подкрепа. Благодаря за това, че запазихте идеята за черния списък. Ние в края на краищата трябва да постигнем един а, е, компромис и смятам, че ще можем да направим това. Отново благодаря за подкрепата ви, за работата ви и за бдителността ви. Благодаря, господин еврокомисар. Аплодисментите показват, че нашата комисия е много доволна от сътрудничеството с вас. Искам да кажа, е, без съмнение, вашата дирекция е най-активната и несъмнено най-значимата, най-значимата дирекция за този мандат. Защото тук влизат и финансовите услуги, защитата на интелектуалната собственост, всички въпроси на единния пазар. Всичко, ние отговаряме само за един сегмент от всичко това, но факта, че имахме възможност да работим с вас, ни дава основание да бъдем много удовлетворени. Надявам се, че до края на мандата ще продължим в този дух. Ще дадем всичките си, ще положим всички усилия, не, не разрешените въпроси да бъдат разрешени до края на мандата. Благодаря ви и успех и за в бъдеще. So, jetzt sind wir ein ganz kleines bisschen... Така, малко сме закъснели, но това не пречи, защото след това ще имаме доста пространно организа... заседание на координаторите. Сега, точка 8. Казвам добре дошъл на господина Кампино от Аликанте. Той ще ни представи едно научно изследване за развитието на интелектуалната собственост. Заповядайте, моля, моля за вашето кратко изложение. Uh, Уважаеми господин председател, драги депутати в Европейския парламент, представители на комисията, госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие да бъда пред вас днес пред Комисията по правни въпроси, която отговаря в парламента за регламента, по който ще говоря. Възползвам се от случая още веднъж да благодаря на господин Маси Пидалго за чудесната му работа като докладчик по този регламент и повод да съм тук. Едновременно с това благодаря на всички е, членове на парламента, е, които работиха и е, подпомогнаха работата на Центъра за мониторинг. Благодаря също и на комисар Барние и на звената на Комисията за помощта. И така, основната цел на нашия цент, мониторингов център е да предоставяме обективни данни и информация. Някои е, гласове е, се бяха доста критични към нас, но ни дадоха и своето доверие в аванс, така че ние имахме възможност да работим. Понякога ни критикува, че обслужваме групи по интереси, но мисля, че днешния ми доклад ще покаже ясно какво правим. Тук става дума и за основната мисия, възложена ни от господин Барние първо да разбираме нещата и след това да действаме. Това е много сложен въпрос, защото технологиите се развиват толкова бързо, че трябва неотклонно да следим какво става. Това е още по-вярно сега, когато интелектуалната собственост се превърна в ежедневна дейност чрез интернет и е, една сфера, която присъства неизменно в живота на всички ни става все по-млада. Е, тук е, се води един важен дебат и както чухте само преди две седмици, приключи дебата по, един, по инициативата за европейския лиценз. Нашия мониторингов център ще даде своя принос. Е, Откакто ни бяха възложени задачите през юни 2012 година, за първи път ние представихме на 30 септември своят доклад на господин Барние, председателя на Европейското патентно ведомство Бенуа Бастели и от мен самия. Ние работим много, тъй като се има предвид, че бизнеса в интелектуалната собственост поемат 35% от заетостта и 39% от брутния вътрешен продукт, създавайки 77 работни места и отговаря при поем, допринася приблизително за 90% от търговията в света. Всичко това говори колко е важна интелектуалната собственост за малките и средни предприятия. Второто важно проучване, което ви представям днес, става дума за противоречивия въпрос какво знаят гражданите за интелектуалната собственост. Преди да се спра на констатациите, позволя да кажа, че вече се работи по ново изследване за нарушенията на интелектуалната собственост. Очакваме да бъдем готови в края на следващата година. Тези три изследвания, приноса на интелектуалната собственост, разбирането за ЕПА, е, интелектуалната собственост е, и нарушенията образуват една трилогия. Първо, отражението върху е, заетостта и това ясно говори колко е важно това за, всичко, за всички нас. Едновременно с това ние искаме да се опитаме да очертаем размера на фалшифицирането на документ на различни произведения и то и нарушенията на собствеността и какво означава това за загубата на работни места, растеж и данъчни приходи. Всичко това има отражение върху живота на хората във всички страни тези три изследвания заедно ще послужат като база за нов наратив, който да накара гражданите да приемат интелектуалната собственост като нещо важно за живота им. И още нещо, аз се надявам, че ще ни, това ще ни помогне да накараме и да предоставим на политиците и хората, оформящи политиката, данни, за да вземат своите решения. Ние периодично ще провеждаме такива изследвания, така че да можем да проследим отражението на интелектуалната собственост върху економическата област. И едновременно с това ние ще продължим да следим нарушенията на правата. А сега малко подробности. Ние се опитахме да от, от четем отношението на европейските граждани към интелектуалната собственост. Това се прави за първи път във всички 28 държави членки, обхващайки анкети с 26 500 граждани по методиката на Евробарометър. Като тук се насочваме особено към младите граждани. Това е много важно за нас, за да разберем собствените си деца, техните връзници и со, со, е, обществото като цяло. И така, три етапа. Проверка на наличната литература, количествено изследване и накрая качествено изследване с, чрез телефонни интервюта с над 26 000 граждани на всички държави членки. Ние правим, е, оф, резулт, оформяме резултатите по страни, възрастови групи, ниво на образование и съответно заетост е, и място на пребиваване. За повече подробности до мен е Антуан Аре, който представлява Дружеството Едеман Берлон, което ще ви даде повече информация и по този повод искам да му благодаря. Какви са полуките? Изследването показва положително отношение към интелектуалната собственост. Това може би звучи банално, но резултатите разкриват и противоречиво поведение, противоречиви изказвания и действия. Хората знаят, твърдят, че знаят какво е интелектуална собственост, но всъщност не е така те не знаят, например, че дизайна и образците могат да бъдат защитени те вярват, е, че интелектуалната собственост е, е важна, но нямат нищо против някои дребни нарушения на тези права. И голямото предизвикателство пред нас е да разберем как стоят нещата и как да променим обществената нагласа и да засилим уважението и защитата на интелектуалната собственост. И при все, че всички сме европейци, между отделните държави, членки, между отделните региони и разбира се, между поколенията има големи разлика. В хода на нашето изследване видяхме, че възрастовата група между 14 и 25 години много се различава от другите възрастови групи. Въпреки, че младите подкрепят интелектуалната собственост, те са по-склонни да поставят под въпрос интелектуалната собственост от другите поколения. Така че ако не искаме да изгубим цяло едно настоящо и бъдещи поколения, трябва да им покажем, че интелектуалната собственост е важна за тях, да, да им разкажем повече за нея на техния собствен език като начало добрите страни. Изследването показва, че повечето европейци вярват в економическата и социална стойност на интелектуалната собственост. 96% одобряват работата на творците. 86% са съгласни, че интелектуалната собственост защитава качеството на продуктите, на изделията и, и услугите. 69% са, съгла... са съгласни, че фирми, занимаващи се с това, създават повече работни места и економически растеж. Което най-много ме изненада, 67% вярват, че без, без интелектуална собственост ще настъпи економически хаос. И съответно те свързват нарушенията, например, е, като казва, че 78% от европейските граждани не одобравят и само 9% си признават, че са съзнателно през последните 12 месеца, подчертавам последните 12 месеца, съзнателно са сваляли незаконно съдържание и само 4% признават, че съзнателно са закупили подправени стоки и само 6 говорят, 6% признават това за последните 12 месеца. Всичко това е много хубаво, но има и друга аспект – и тя, раз, той разкрива противоречиви неща. В личен а, аспект а, мнозина от европейците оправдават а, нарушението на интелектуалната собственост. В 34% те казват, че това е интелигентна покупка, а 38% виждат в това форма на протест срещу а, и, пазарната економика хората, за анкетираните на възраст между 15 и 24 година, години, приблизително на 50% са от тях. И а, още нещо, какво казват гражданите в хода на изследването. Един млад италянец казва всички тези думи, интелектуална собственост, патенти, търговски марки, ми навяват мисълта за нещо международно. То не е мое един млад испанец казва, никого не преча, когато купувам от някого подправени стоки, за да, защото той има нужда от пари, за да преживее. Така че е, ето до какво стигаме. След като разгледахме въпроса за значимостта на интелектуалната собственост на ниво компании, ние трябва да накараме хората и да покажем, че тези правила имат добро отражение върху малките и средни предприятия. Малко цифри само 19% осъзнават, че е, тези инфор... фирмите пряко печелят от това. И трета една констатация. Объркващо е, е, като се говори за интелектуална собственост, е, особено онлайн и особено за младите граждани. 19% от европейците се чудят е, дали, когато свалят музика или видео, постъпват правилно. Само 12% правят проверка. И това кара около 42% от хората на възраст между 15 и 24 години да си зададат въпроса дали това е законно. Трябва да помислим. Има и хора, които смятат, е, че интелектуалната собственост отговаря на техните очаквания. 22% са съгласни да свалят съдържание не, незаконно, ако няма законна инициатива. Това този процент скача с още 20% на възраст между 15 и 24 годишната възраст. 42% казва, че в това няма нищо лошо, ако става дома за собствени нужди. При е, младежите между 15 и 24 години процентът е 57. Всеки трети млад европеец смята, че нелегалното съдържание е по-качествено. Е, почти 40% от младите европеи казва, че нелегалното съдържание в интернет е по-разнообразно от законното. А освен това цената. Един е, е, италиански студент казва, е, студентите априори имат право да свалят незаконно съдържание, защото книгите са скъпи. А гражданите не смятат, че е тяхно задължение да защитават интелектуалната собственост един млад Харва, харватин, всъщност той е около 40 година, каза ми това е задължение на моя интернет провайдер. А, и а, бе, от възрастовата група 15 до 24 години от Великобритания казва, ами полицията знае за тия работи да направят нещо. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, Струва ми се, че това изследване ни дава ясен поглед върху нагласите. И като цяло можем да кажем, като цяло интелектуалната собственост се ползва с уважение, но от време на време правилата могат да се нарушават. Интелектуалната собственост е важна от една страна, от друга страна те смятат, че системата за интелектуална собственост не отговаря на техните изисквания, особено онлайн. Така че трябва да се мисли в каква посока да вървим, за да търсени решения. Това са заключенията, които искам да ви представя. Разбира се, самото изследване е много по-подробно, така че обърнете му внимание. Мисля, че всички трябва да си кажем откровенно. Въпросът не е харесват ли ни не тези констатации. Въпросът е дали вие, като лицата, които ще вземат решения, ще направят съответни изводи. Въпросът е да приемете или измените съответното законодателство. И в заключение, господин председател, нещо лично преди години, когато ставаше дума за създаване на единен пазар и примахване на бариерите, имаше много критични гласове. Днес единния пазар е едно от най-големите постижения в областта на свободно движение на хора, е, финансови средства и капитали. И аз смятам, че единният цифров пазар ще има сходно економическо значение. Но тук не сме приключили всичко. Какво да обясним на тинейджерите, който не може да свали филм от Испания или Франция. Младите хора не искат, не искат бариери. Истината е, че ако нямаме единен е, пазар, това ще се отрази и на единния пазар, и на брутния вътрешен продукт. Липсата на пазар ще постави и социални бариери и ще постави нови, на нови изпитания защитата на интелектуалната собственост. И трябва да кажа, че е, ОХИМ заедно с нашата, нашия мониторингов център е, работи много в този въпрос. Ние непрекъснато работим и върху нашата собствена дейност като се стараем да направим въпроса за интелектуалната собственост по-понятен и разбираем. Благодаря, господин Кампино, казва председателят. Наистина е е, честно казано, аз не съм толкова изнерадан от резултата. Може би е интересно да периодично да се повтаря това проучване, за да проследим тенденцията на развитие. Защото младите винаги са по-революционно настроени. Това е нормално. Но все пак е, обхвата е наистина дали с течение на годините и с напредване на възрастта тези нагласи се запазват или само младите мислят така. Така че поговорете с вашите специалисти, периодично трябва да провеждаме такава такива проучвания. Сега в господин Енгстрем е, е, ще продължа, ще продължа на английски, защото е, един от колегите си тръгне. Искам да благодаря за и след проучването. Хубаво е да, го, да му хвърлим един поглед. Няколко думи, така, доста невчесани мисли. Всъщност трябва да кажа, това е проучване на нагласите, защото 99% от тези хора казват нещо, то, то разбира се, а, не е отговаря непременно на статистиката. Както казах и в присъствието на господин еврокомисаря, ако разгледаме поставените въпроси и отговорите, някои казват да, някои казват не. И се получава горе-долу същата степен на точност, ако хвърляте езитора да, 44% знаят отговора, но 37% казват категорично не и разликата между 44 и 37% не е толкова голяма. не искам да кажа, че хората бъркат като казват не знам. Ето един пример. Един от въпросите. Съгласни ли сте или не? авторското пропомага на всички творци да обменят своите творения. Да или не? Ами аз не знам как да отговорят, защото от една страна те работят свободно и да го могат да го предоставят, ако желаят а, ако има интелектуална собственост, те не могат да обменят а, тези и да споделят а, тези интел, а, този продукт на интелектуална собственост. Ако става дума за групи на колекционери, да речем, те в много случаи пред, не позволяват да се споделя съдържание, дори в условията за нетърговски отношения. Е, Госпожа Гаус свърши чудесна работа, е, се, свърши, се свърши чудесна работа, но е, просто искам да кажа, че нещата стоят по различен начин. Едно са нагласите, друго е реалния свят. Много е, много е сложно, дори за запознатите, а за лаиците нещата са още по-сложни. Като законотворци, ние не смятаме, че а, трябва да създаваме закони, които са непонятни за порядъчните хора. Трябва да правим по-понятни закони и регламенти. Това първо. Второ. Господ... Интелектуална собственост. Вие говорите за това през цялото време. А, мисля, че не е хубаво да обвързваме интелектуална собственост с търговски марки, защото интелектуална собственост е всякакъв вид. Например, 11% според вашето изследване казват, потребители са основните бенефициенти от а, интелектуалната собственост. Аз не знам как да отговоря. Ако говорим за търговски марки, е, да, това е хубаво. Търговските марки са, съществуват, за да има защита. И бих казал, че те наистина помагат на потребителите. В други случаи не но за патентите, например, не е така. Когато говорим в търговски контекст, аз не знам дали потребителите извличат полза от патентите, от иновациите, от нови неща, да, но патентите са нещо съвсем различно. Тук съотношението е по-скоро отрицателно. Така че ако потребителите не осъзнават ползата си от патентите, те са 100% прави. И освен това не е, е речено, че потребителите трябва задължително да ам, имат полза от а, законодателство на интелектуалната собственост. Защото какво предлага той? Е, наказания, санкции, дори затвор. А, така че Бих казал, че за следващото проучване се надявам да има по-голяма яснота относно аспектите на интелектуалната собственост, за които става дума. Yes, uh, one comment. Uh, uh, that... Още нещо. Uh, Казахте, че някои потребители е, казват, че предлагането на нелегални продукти е много по-разнообразно. А така е, наистина. Ние всички е, ние всички сме против незаконните действия. Дали това означава, че ще е, повъздействаме на е, гражданите или ще променим закона в съответствие с реалността? За това говорим непрекъснато. Но нека не се стига до законодателство, е, което поставя хората в положение да постъпват незаконно. Но факт е, че незаконните съдържания са много по-интересни и разнообразни, отколкото търговските, търгов, защитените а, интелектуални произведения. Така е. И накрая не съм много съгласен с това, което казахте. Когато говорим за проучване на умонастроенията, винаги опираме до това дали е поставен верния въпрос. В Швеция преди няколко седмици бе зададен въпрос, страхувате ли се от наблюдение по интернет? 80% казват не но след това бе променен въпроса. Дали е добре да има наблюдение на мрежата? И пак 75% казват не. Говорим за едно и също. Аз наистина не смятам а, този въпрос за толкова важен. Тук опира до доверие въпроса. Така че формулировката на въпросите е изключително важна. Така че това, което можем да направим, докато задавате един и същи въпрос, а в течение на времето това води до резултат е, с напредването на възрастта хората променят нагласите си и вие всъщност говорите за това дали те ще се променят. Мисис Викстрам. А това не се отнася за госпожа Викстром. Тя не остарява, разбира се, пази Боже. Но с възрастта хората се така вразумяват и разбира се приемат повече за е, защитата на авторското право. Но е интересно да се знае дали все повече ще подкрепят пиратите. Ще видим, така че аз храня надежди. Хубаво, това можем да проверим сега госпожа Векс. Pirates... Благодаря. Според мен пиратството ще бъде изкоренено и по море, и в интернет. Поне нека се надяваме за това. Благодаря господин Кампинос за вашия доклад. Действително много се радвам, е, че е, доверието, което ние е, ви даваме, е, се оправдава. И то е изключително много. Това е твърдо. Естествено, имаме много нужда от подобни данни, и е, помня, че имаше времена, когато искахме съответни данни и настоявахме също и да има повторни проучвания. И именно сега получаваме един сериозен обем данни и много е, се радвам, че има подкрепа за защитата на правата за интелектуална собственост. Но още по-интересно ми е как ще изглежда следващия обзор. Трябва по-добре да разбираме, да имаме представа за това как е, хората се отнасят към е, интелектуалната собственост, за да решим какви законодателни мерки да бъдат предприяти, е, за да бъдат посрещнати нуждите на обществото, нуждите от технологична промяна. Настоящото проучване ни оказва много голяма помощ в нашата работа по законодателството за защитаване на съдържание – и се надявам, че вашата обсерватория ще продължи да извършва подобни проучвания, така че да може да има сравняемост на данните във времето. Но тогава единствения въпрос остава е, ще може ли да ни обещаете или да потвърдите, че действително ще бъдат направени повторни подобни проучвания и как си представяте да се случи това във времето? Госпожа Лихтенберг? И аз благодаря. Аз предварително прочетох в интернет вашето изследване и, за съжаление, не можах да изслушам цялото ви представане, но въпреки това искам да направя няколко коментара. Признавам, следвала съм психология и съм се сблъсквала с а, много въпросните анкети, а, начините на задаване на въпроси, как се разработват, как се а, задават. И смятам, че въпросите, свързани с авторското право, често пъти са подвеждащи. Първо, защото Както отговорите показват, 50% от запитаните не разполагат с съответното знание. От анализи на въпросници знаем, че често пъти запитаните не искат да си признаят, че не знаят нещо. Така че процентът на тези, които не разбират въпроса е много по-висок, отколкото е официално. Искам да обърна внимание на това обстоятелство, когато разглеждам разглеждаме резултатите а, и говорим за желани и нежелани отговори на въпроси. Тоест, а, а, броят на хората, които не разбират а, въпроса е много по-висок в действителност. Това се отразява, разбира се, на достоверността на общите резултати. Понякога, когато разговарям с ученици, установявам, че потребността им от информация е много е, голяма. А, но, за съжаление, във вашето изследване не се съдържат основните въпроси, които ги вълнуват. И когато говорим, например, за много малки такси за ползване на съдържание в интернет, когато те са по-достъпни, някакси по-ясни и тези такси не са високи. Ще има по-голям процент от а, потребители, които ще са готови да ги заплатят. А, има и други отежняващи обстоятелства. Младежите не разполагат с кредитна карта, с която да заплатят за съдържание. И а, тези а, микро предложения за микротакси винаги въжат за една отделна платформа. А, често пъти тези платформи не предлагат онова съдържание, което на практика интересува най-много младежите. И без да правя реклама за едни или други услуги, които се предлагат в интернет, често пъти там младежите не намират това, което ги интересува. Например, има много известни произведения, има опери, аз се интересувам, например, от това, но за младежите няма подходящо съдържание. И онова, което се предлага на платформите не отговаря на търсенето на голямата част от потребителите. Това първо. И второ, не, не е ясно как се формират цените. Например, ако за една песен плащаме толкова, колкото за цял а, диск и за неговото съдържание, не смятам, че младежите могат да си обяснят а, това. Така че, ако разгледаме съдържанието и предложенията, които се правят на тези платформи, ще разберем по-добре и поведението на младежите. Самата аз съм разговаряла с младежи и нямаше нито един, който да може да разбере правното обяснение на условията за ползване. В същото време на някои платформи има рекламни съобщения за безплатна услуга и не винаги е лесно да се разграничат безплатните от платените възможности. всеки, разбира се, би трябвало да знае, че на плажа в Италия, едва ли ще му предложат а, а, местните амбулантни търговци истинска чанта Гучи. А, ако обаче аз искам един а, истински продукт, а, означава, че избирам гарантираното качество а, и тогава отивам в магазин. Това обаче не въжи за цифровото съдържание, където разликата в качеството не е валидна. И за това, когато се опитваме да разберем защо потребители свалят медийно съдържание, може да обърнем внимание на това, че много хора просто свалят нещо, което им харесва, без да имат каквото и да било съзнание, че нарушават съществуващо европейско законодателство. Защото определящите фактори всъщност са на съвсем друго място. И ако не обърнем внимание на това, можем да философстваме, докато ни пламнат ушите и ни се запали мозъкът, но няма да постигнем каквото и да било подобрение на ситуацията. В САЩ, например, където всички нарушения се преследват много по-стриктно, също не се обръща внимание на този вид е, поведение, за който аз говоря. Смятам, че ако не обърнем внимание на е, мотивацията в частност на отделните потребители и да се занимаем с е, тези въпроси, няма да напреднем изобщо. И второ, докато младежите и изобщо потребителите не знаят какво, каква ще бъде тяхната лична облага от защитата на интелектуалната собственост, ще бъде изключително трудно да бъдат те убедени да съблюдават изискванията. Разбира се, че ако попитате някой пряко, вие за или против защитата на интелектуалната собственост, той ще ви каже да. Но на практика виждаме, че има проблем. А, същото е положението, ако питате някого а, дали е вредно пушенето или дали е добро прияждането. Да, така, е, така са хората. Госпожа Тайн, моля. Имам три въпроса. Първият ми въпрос е свързан с казаното от госпожа Лихтенберг и господин Енгстрюм, а, именно свързани с, с начина на задаване на въпроси. А, вие сте възложили това изследване на външна организация или вашите сътрудници а, са направили това допитване в а, връзка и с а, вашите досегашни впечатления и вашата работа? Другият ми въпрос. Е, госпожа Викстрюм спомена докладът на госпожа Гало. И най-основният за нас въпрос е именно какви щети годишно се понасят от неспазването на е, интелектуалната собственост. Например, е, музикалната индустрия твърдеше за много големи е, загуби. Ние се съмнявахме дали тези щети и загуби са толкова високи, колкото музикалната индустрия е, твърди. Така че смятам, че е необходимо действително да имаме а, е, повече. А, струва, смятаме, че ние не. А, не сме наясно колко от това струва. Защо не направихте проучване на общите нагласи, а защо а, не направихте такова изследване на второ място, свързано с а, размера на щетите? Благодаря, колега Басет. Muy brevemente, presidente. Gracias. Eh, mis colegas alemanes comprenderán lo que les voy a decir. Благодаря. Моите немски колеги ще разбират, ще разберат добре а, въпросите, свързани с формулировката на а, въпросите от допитването. В втората половина на 19 век а, а, философът Фойербах попитал Хегел а, и а, твърдял, че грешките не са в отговорите, а в начина по който се поставят въпросите. И обсъждаме това днес и се сблъскваме с този проблем и в 21 век. А, така че от една страна искам да окоръжа господин Кампесинс да продължава да задава въпроси и смятам, че това изследване е много важно и е била успешна работата на службата за хармонизиране. Мисля, че а, това до, този доклад е доказателство за успеха. Споменахме необходимостта от последващи изследвания за бъдеще, но смятам, че сега службата се е справи отлично. Благодаря. Сега дам думата на колегата Сперони. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. От известно време говорим за опазването на интелектуалното собственост и нагласите в населението. Смятам, че тези изследвания са много важни за нас като са законодатели, защото трябва да вземем предвид и мнението на унези, които представяме. В този смисъл ви благодаря сърдечно за Представането на резултатите от вашето проучване. Благодаря и на моите колеги за техните изказвания. Може би обръщаме прекалено много внимание понякога на интелектуалната собственост, свързана с конкретни произведения, като книги, например. Но има и други аспекти на интелектуалната собственост, които засягат други аспекти от живота ни. Например, ако а, си купя фалшиви накладки за моя автомобил и а, предизвикам пътно-транспортно происшествие вследствие на това, би трябвало ние да очертаем ясна рамка на защитата на потребителите, които купуват определени продукти, защото патентът не защитава на първо място гражданите или потребителите. И смятам, че патентите не би трябвало да защитават само онзи, автора на едно предложение а, и потребителите. Благодаря, казва председател, Сега давам думата на господин Кампино да обобщи и да отговори на зададените му въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на максимален брой е, въпроси и ще дам след това думата на колегата за по-техническите въпроси. Първо, благодаря за много любезните думи. отправени към органа за хармонизация и към обсерваторията. Вие искате да проведем и допълнителни проучвания, а и правите вече известни заключения, което именно беше целта на първото проучване, именно да видят и установени заключения, на които да базирате по по-добър начин вашата работа. Разбира се, е, много важно е да се снеме така фотография на даден момент, но също толкова, е дори по-важно е да бъдем последователни в тази дейност, т.е. да продължим с това изследване, примерно след 3 години, за да видим как са се развили нещата да видим и различните нюанси на отговорите в течение на времето. Настоящото е, проучване е отправно проучване за всичко, което те първо ще се извършва в обсерваторията, за да можем да измерим и е, въздействието от нашата дейност. Госпожа Тейн е, зададе конкретни въпроси и ще й отговоря конкретно. Е, Както казах в е, увода си, изследването е извършено от Едерман Берлан. Тук е, има представител на фирмата. И то е извършено в рамките на рамков договор, е, за който компанията е спечелила съответно търг. Няколко 600 хиляди евро струва. 700 хиляди. Около 650 е, интервюта са проведени. Извинете, 26 000 интервюта. Сега, дали ще можем да дадем е, цифрово изражение на, на нарушенията. Когато а, съставяхме работния план на обсерваторията, е, тази година изготвихме многогодишна рамка, многогодишен план, който вече е одобрен. Ние имахме за цел да имаме една отправна стъпка от е, която да можем е, в последствие да мерим е, какъв е резултата на дейността на нашата обсерватория. Тоест, когато се опитваме да разясним, примерно, че определен дизайн трябва да бъде защитен или че патента става, изтича след 20 години, и в един момент, да речем, 50% от отговарящите са дали неправилен отговор, да можем след известно време да сравним как се развива тази фигур, цифра, дали се е намалил или не. Та, целта е да се опитваме в края на кращата да постигнем някакви резултати, своего рода да постигнем някакви промени в света по тези теми. И подобно проучване, както казвате, е много сложно. Когато се опитваме да установим нарушенията, да оценим колко струват фалшификатите, е твърде сложно и сами не можем да го свършим. Затова и се обръщаме към големи международни организации. Работим в сътрудничество. Много са сложни тези неща. До края на следващата година се надяваме, че ще имаме резултати от едно подобно проучване. Сега, във всички случаи става дума за един наратив. Е, значи, има неща, от които трябва да се притесняваме. Хората считат, че интелектуалната собственост е за елита, че нещата са твърде сложни в тази материя – и а, дали ще се наричат патенти и търговски марки и така нататък, става дума за бизнеса на многонационални компании. 49% от БНП и заетостта се създава от малки и средни предприятия в Европа, повечето от тях малки, а не средни можете вече да разберете, че тук има някакъв е, проблем. Тоест, схващането, че интелектуалната собственост е само за мултинационалните компании и за елита. Така че е, ние трябва да е, оцениме първо положителната нагласа, после да видим има ли друга и съответно да направим сравнение. За това започнахме с това изследване по този начин и планираме и следващи. Сега вече давам думата на колегата за отговор на по-техническите въпроси. За въпросника и респондентите и така нататък. Методологи... Методологията беше абсолютно еднаква с тази на Евробарометър, еднаква структура е, с извадките, по еднакъв начин се провеждат допитванията, идентични са. До там, че дори е, е, компанията, която ги прави, е всъщност е, тази, която работи за Евробарометър. И тя ги извърши с, с, на същата цена, на която прави проучванията за Евробарометър. Така че ние се придържаме към стандартни а, рамки за научни изследвания. А когато става дума за дизайна и за отчитане на многообразието, Разбира се, винаги може да се каже, че един въпрос е по-добре формулиран от друг, но погледнете въпросника, ще видите, че има много голяма диференциация – не питаме само така общо за интелектуалната собственост. Е, много съзнателно разбихме е, това понятие на под елементи И доста по оригинален начин подходихме с въпроса за това как разбират е, хората интелектуалната собственост, копирайт, дизайна и така нататък. И след това проверихме техните разбирания с прости въпроси. Така че 9 от 10 души примерно твърдят, че разбират какво е дизайн или патенти, но е, после се оказа, че по-малко от 50% са наясно, че дизайна може да бъде защитен или е, че патента изтича след известно време в подробното описание ще видите, че коментира имаме иначе именно тази, това разминаване в познанията. Има желание да се приеме и дори заплащане, за, когато има законово изискване за това, но въпросът е коя е справедливата цена – има над 200 часа са проведени дискусии в фокусни групи. И тук се чуха много коментари в тези групи за справедливост, за Та, от чисто културна гледна точка хората са ангажирани с идеята за интелектуалната собственост, но на практика се поставя въпроса за справедливостта. И именно законодателите трябва да обсъдят и този елемент. Освен принципите, какво е справедливо. Подробните резултати е, ще ви дадат по-добра идея. Ние тук ви представяме общите заключения, но е, можете да видите много, много повече данни за това какво разбират хората, какво знаят, какво не знаят, за законни оферти и така нататък. Та, е, ние сега само представяме общите заключения. Методологията беше напълно независима, изключително стриктна ако имате още въпроси по подробностите, моля, заповядайте. Благодаря. Мисля, че всичко, което чухме, беше много ценно и доста ни помогна. Много сме любопитни да се запознаем и с предстоящите изследвания. Още веднъж благодаря на господин Кампинус, на неговия екип. Смятам, че информацията беше много полезна за всички нас. Затова закривам официалната част от нашето заседание и пристъпваме към заседанието на координаторите. Може то да бъде много кратко. Thank you. Thank you you. Thank you. Thank you.